Allora, buonasera. Iniziamo con la consueta. Добър ден. Започваме с обичайните съобщения на председателя. По дне първо ще ви информирам, че нашето заседание се излъчва по интернет. По първа точка от дневния ред, приемане на дневния ред, няма възражение, значи дневния ред се приема. Втора точка, съобщение на председателя. Първо, споразумението за защита на човешките права и основните свободи. Предвиден е да се проведе брифинг относно хода на преговорите на 17 декември в комисия Либе. Те ще заседават съвместно с нас. С други думи, на 17 ноември от 15.30 часа ще заседаваме съвместно с Либе. Нормалното заседание на нашата комисия ще се проведе на същия ден и ще започне в 16.30 часа, тъй като, както казах, преди това имаме поверителна среща с преговарящите от съвета. Сега за заседанието на Козак. Козак заседава на Кипър. Размених, разменени бяха мнения от 16.25 на 17 декември. Ще има размяна на мнения за заседанието. Във вашите документи а, имате един документ а, за ратификациите. А, Няма, виждам възражение. Преминаваме към точка трета. Одобрение на протокол на заседанието от 5 септември 2012. Разполагате с него. Ако нямате възражение, протокола се приема такъв какъвто е. Преминаваме към точка четвърта от дневния ред. ще разгледаме заедно няколко точки. Статут и финансиране на европейските политически партии и европейските политически фундации. Е, госпожа Ганако е, е, е докладчик и изме... И след това доклада на колегата Гереро. Ще разгледаме тези две точки заедно. Преди да започнем дебата, нека да изслушаме докладчика. Е, госпожа Джанако. Е, документите са на наше разположение само на английски, за съжаление. Знаете, че комисия Юри помоли е, да разгледаме член 50 на е, председателския съвет обаче е, се разбрахме да не го правим. Беше е, постигнато обаче споразумение за това, че ще отложим разглеждането на доклада Джанако за 19 февруари 2013 година. Надявам се колегата Джанако да е съгласна. Сега ще й дам думата да направи въведение в темата или пък да ни я представи накратко. Благодаря. Благодаря. Имате основания, че Комисията по юридическите въпроси ще изготви становище, както казахте в встъплението си, че ще има едномесечно забавене за приемането на доклада. Междувременно той ще бъде преведен на всички езици. Развитието на политическите партии е важно за демократичния живот в Съюза. Когато говорим за ролята на политическите партии, трябва да отчитаме какво е влиянието им върху демокрацията. Трябва да видим какви са правилата, които се прилагат към тази политики освен това, трябва да се отчита и работата на свързаните с политическите партии фундации. За да се улесни вътрешната дейност на европейските политически партии, да се мобилизират е, европейските е, граждани, се изисква пряко е, участие. Целта е да се осигури по-широко участие на гражданите от Европейския съюз. Ние приветстваме предложението, направено от заместник-председателя на комисията, господин Шевчович. То беше представено след доклада, който изготвих през 2011 година. С този доклад, както и с новият регламент, ние не искаме повече пари за европейските политически партии, но ние искаме да се признае техният специален европейски статут и тези политически партии да имат възможност да имат правосубектност, което да отговаря на тяхната роля в по-голяма степен, тъй като в момента те се третират като международни неправителствени организации. Съгласно измененията, представени от колегите, Бяха внесени редица изменения и аз бих искала да се спра на тях. Има изменения, представени от заместник председателя на комисията, свързани с критериите за признаване на политическите партии като европейски политически партии. Европейската една европейска политическа партия трябва да представлява една четвърт от държавите членки, т.е. седем държави, където има партии, които имат избрани членове в националните или в Европейския парламент. Регионалните партии, за да могат да участват в формирането на европейска политическа партия, трябва да са от региони, които имат законодателни правомощия. Тъй като в Европейския съюз, както и в редица държави членки, има региони, които нямат законодателни правомощия. Европейските политически партии трябва да представляват европейския демократичен процес. Те трябва да се ръководят от принципите, които са заложени в дейността на Европейския съюз. И трябва да имат поне един член избран в Европейския парламент, партиите, които членуват в Европейски партии. Предлагам при изготвянето на избирателните списъци да се обърне особено внимание на равенството между половете. Европейският парламент всяка година ще проверява какво е състоянието и какви са критериите за регистрация на европейските политически партии и на свързаните с тях политически фундации. Трябва да са вписани в регистъра на Европейския парламент. Всяко физическо или юридическо лице ще може да успорва това вписване във всеки един момент – както и критериите за признаване на статут на Европейска политическа партия. И бих предложила комисията, която отговаря по въпроса, да бъде Комисията по конституционните въпроси или пък друга парламентарна комисия, която се занимава с конституционните въпроси. Два месеца след постъпването на молбата, парламента трябва да излезе със становище, може да изго... организира изслушване по темата. Европейските политически партии и свързаните с тях политически фундации с приемането на този регламент ще придобият правен статут и това ще бъде пряко отчетено в смисъл, че тези политически партии ще се ръководят от европейското право и ще са част от правната система на държавите членки. Освен това, 90% от финансирането си ще могат да разпределят според броя евродепутати, които имат, и 10% от финансирането ще бъде разпределено поравно между всички политически, европейски политически партии. Партиите и техните фундации ще могат да участват в референдуми, но само тогава, когато те са свързани с Европейския съюз и неговото функциониране. Всяка от европейските политически партии може да има само една фундация. Партиите също ще имат възможност да подкрепят отделни кампании на национални партии, когато те са свързани с Европейския съюз и политиката на Европейския съюз. Предложението на Европейската комисия, което разглеждаме в момента, беше изготвено по наша инициатива и е от изключителна важност. Считам, че ще е от пряк интерес за европейските граждани, тъй като се създава по този начин рамка с европейско измерение. Това ще подсили демократичната легитимност в държавите членки. Освен това, се легализира финансирането, което се осигурява чрез Европейския парламент. На трето място, тези партии, там където е необходимо, ще бъдат под контрола на Европейският парламент, ако възникнат някакви въпросителни относно това дали спазват европейските принципи. Важно е да отбележим, че тези партии придобиват особена значимост като политически органи. Те могат да съществуват във всяка държава членка, и ще се ръководят от правната система от европейските институции, съгласно статута, който се предлага от е, Европейската комисия. Считам, че това е сериозен опит, гражданите и външния свят да осъзнаят, че това, което е важно е опазването на демократичната система, установяването на по-тесни връзки с европейските граждани, всички инициативи и дейности, които се осъществяват по настояване на тази комисия, ще бъдат по-видими. Гражданите ще знаят кой какво прави и защо освен това, ще имат е, канали, по които да получават тази информация. И в заключение, господин председател, с предложението на Европейската комисия и с моя доклад, не се изисква допълнително финансиране за европейските политически партии. Това трябва ясно да се разбере, за да няма недоразумения. Правят се усилия да да се докаже, че чрез този доклад се иска повече пари за тези партии. Това не е така. Ние искаме просто да се запълни липсващият демократичен дефицит. Благодаря много. Давам думата на господин Гереро по втората точка, която е номер 5 в дневния ред. Ние все още очакваме документа на комисията и предполагам, че ще бъде изпратен до бюджетната комисия, но тъй като господин Гереро е докладчик, той ще ни въведе в тази тема. Благодаря, господин председател. Както съвсем правилно казахте и както каза и госпожа Джанако, а, статутът, който ще предвиди нови финансови разпоредби за финансирането на европейските политически групи е една качествена стъпка напред и всъщност той проистича от инициатива, предприята от Европейския парламент под формата на доклада на госпожа Джанако в сегашния мандат. Ако ми позволите, ще кажа няколко встъпителни думи. Искам да откроя значението на този регламент. В член 10 на договора за функционирането на Европейския съюз и в член 12 на хартата по правата на човека Съвсем ясно е казано, че европейските политически партии допринасят за формирането на общественото мнение и за изразяването на политическата воля на гражданите на Европейския съюз, затова те са неразделна част от самия Европейски съюз. Европейските политически партии са инициативи, проистекли от частна инициатива, но те биха могли да извършват една много важна публична функция. Така че от една страна те се основават на гражданското общество, на гражданството. От друга страна обаче играят жизнен изключително важна роля при регламентирането на нашите институции. Именно поради тази тяхна институционална функция те следва да бъдат защитени от конкретен регламент и от конкретна система на финансиране съгласно компетентностите, които са им необходими, за да си изпълнят политическата роля. Финансирането, за което говорим, не се отнася изключително за тях. Има и национални системи на финансиране, които включват системи за публично финансиране, за държавно финансиране. Има обаче и други национални системи на частни форми на финансиране. И факта, че съществува финансиране от държавната сфера, означава, че не може да има дискриминационен подход към това партии, които се считат за по-малко привлекателни в обществената сфера, не би трябвало да бъдат в необлагодетелствена позиция според регламента. Регламента трябва да пази а, и да защищава срещу евентуална корупция. Това означава, че политическата роля на партиите и ролята, която те трябва да играят, трябва да бъде от такова естество, че да бъдат в състояние страни да могат да финансират без неправомерни или изкривени дейности. И така, връщайки се към предложението на комисията и отчитайки казаното в госпожа на Джан, Джанако, мисля, че подходът е правилен. Моето предложение, както вече беше споменато от председателя, може да се насочи в две посоки. Първо, все още нямаме текст от комисията. Това е текст, който се очаква през следващите няколко седмици, но ние разбираме общата насока на предложението на комисията, така че вече можем да действаме като че ли комисията вече е изпратила своето предложение и заявила предварителната си позиция. Ние все още не знаем обаче коя комисия ще бъде водеща комисия и коя ще изготвя становище. Ако бюджетната комисия ще бъде водеща, а АВКО ще дава становище, остава факта, че двете комисии са еднакво ангажирани с, с този въпрос. Както АВКО, така и бюджетната комисия ще трябва да работят по тази задача, заедно и с Либе, като съвместно отговорни комисии. Ако вече помоли за под тясна връзка в сътрудничеството, отколкото при други случаи на сътрудничество с други комисии. Аз мога да работя с абсолютно всички, които са готови, които бъдат определени за изготвянето на становище в комисията по правата на човека. Може би ще можем да работим съвместно, за да се откроят най-важните проблеми, един от които е опита да се създаде да се установи съвместимост между европейското право и правата за управление на работата на политическите партии в съответните държави членки. Тук трябва да се обединят три различни видове правни основания при изготвянето на доклада, за да може да се избегнат потенциални правни проблеми на по-късен етап. Що се отнася до мен и в отговор на казаното от госпожа Джанако, по доклада за новия статут няма предложение за допълнително финансиране. Т.е. ние не искаме повече пари, а по-скоро искаме промяна в формата на финансирането на политическите партии. Е, този регламент е, и неговите изменения няма да изискват повече финансиране на политическите партии, но финансирането следва да се промени и това трябва да бъде финанс... отразено в общите финансови правила за Европейския съюз. И така комисията в своето предложение ще въведе нова глава в предложението си, специално посветена на европейските политически партии и фундации рекомендации, тъй като в доклада на госпожа Джанако вече беше казано, че може би ще се наложи да се реши въпрос за начина по който се финансират политически партии и фундации. На предишни заседания на нашата комисия винаги сме а, искали по-ясни правила за политическите партии. Политическите партии винаги са искали ясен статут и а, необходимата правна основа за финансиране. И в общи линии, както финансовия регламент, така и в а, устава тази цел ще бъде доведена до край. Е, това, което бих желал това, което се иска в доклада на госпожа Джанако е промяна в системата на финансиране, така че вместо безвъзмезна помощ да има вноски и комисията реагира на това. Все още обаче съществува разлика между начина по който се финансират политически партии и е, начин по който се финансират политически фундации. Има разлика в целите и това трябва да се вземе предвид. Трябва обаче да помним също, че често по време на един демократичен процес, политическите фундации партиите имат общи политически цели и задачи. Затова, ако а, много ясно разграничим политическите партии от фундациите, тогава, когато решаваме начина на финансиране, трябва да бъдем абсолютно наясно какво представлява партия, какво представлява фундация, за да установим веднъж за винаги разликите, приликите, за да може до регламента да бъде уместен, а да не бъде при повтаряне на един и същи текст за групи, които имат различни политически цели. Няма да се впускам в много подробности. Госпожа Джанако а, говори по този въпрос. Дава се възможност на европейските политически партии да имат задължението да спазват правилата на Европейския съюз, включително правото за недискриминация, вътрешна демокрация и прозрачност. Това са основните принципи. Те обаче трябва да спасят изискванията за финансиране, а именно прозрачност, отчетност и също така те би трябвало да управляват правомерно фондовете, идващи от Европейския съюз. Така че тези принципи трябва да бъдат спазени. Прозрачност, отчетност, ефективност, ефикасност при финансирането, както и а, уместност на начина по който се изразходват средствата и а, а, онова, за което те са предназначени. Политическите партии би трябвало да изпълняват всичко това, без обаче да а, се сблъскват с повече бюрократични пречки, отколкото е необходимо. Сега по финансовия регламент като докладчик отчитам а, това, че е хубаво да има отделен раздел в регламента, който да се занимава с, с даренията на европейските политически партии. Аз мисля, че в рамките на финансовите разпоредби на Европейския съюз има една специална глава, която е свързана с политическите партии. И в този раздел на политическите партии се дава конкретен статут, като се отчита това, че те имат институционална роля, която ще играят в рамките на Европейския съюз. Мисля също така, че е положително да се споменат някои инструменти в документа, а именно финансирането да се основава на годишна програма, както и финансирането да бъде на основата на а, оправдаването от страна на а, или обосноваването на целенасочените годишни програми от страна на политическите партии, за да може средствата да се а, а, предоставят на базата на програмата. Прави се правят се и разпоредби за бюджетните резерви на политическите партии и възможността те да бъдат прехвърлени поне до известна степен, ако не бъдат изразходвани от една година в следващата. И това може да бъде направено за финансирането на съответната политическа партия през следващата година. Важно е също така да се отчете, че последващия контрол също ще бъде необходим, така наречения експост контрол, е, за да може да се докаже, че европейските партии са се държали правомерно. Връзката между европейските политически партии, европейското гражданство трябва да се гарантира. А ако тази функция... Бикафел, лети го, блед а, тогава нещата ще се движат в а, отрицателна посока. Нещата винаги са неправилни тогава, когато гражданите остават с убеждението, че средствата не се изразходват правомерно или че се изразходват неправилно. Е, именно за това е нужен този е, последващ контрол. Още нещо, което трябва нашата комисия да вземе предвид е факта, че в предложението не се дава ам, възможност за специално финансиране на предизборните кампании трябва да се отчете, че европейските политически партии партии имат много повече дейности в годината преди избори. И, и ако нямаме специфично финансиране, което да се предвиди за предизборния период, тогава избирателната кампания ще пострада. Следователно, годината преди а, избори би трябвало да бъде с по-голямо финансиране с европейските политически партии. И стигам до заключението. Ако помните, неофициалното предложение на комисията изброяваше редица точки, в които имаше някакви промени в финансирането. Ще откроя тези точки и с това ще приключа. Като докладчик по това становище, смятам, че годишно финансиране, принципа за финансиране, за едногодишно финансиране трябва да бъде сменен в ползата на друго финансиране, което не съществува в а, друг а, европейска държава. Мисля, че политическите партии трябва да се финансират на базата на действителните им разходи, а не на базата на бъдещи програми, които те са заложили за следващите години. Ние предлагаме да има много ясен набор от критерии, за правото на политическите партии да използват финансиране, което да се сравнява с критериите с, с създаването и, и набирането на членове на политически партии на европейско равнище. Съгласни сме с повишаването на резервите за европейските политически партии, както и възможността да се прехвърлят фондове от една година в следващата. И както а, предлага госпожа Джанако, може би трябва да се намалят а, ставките за съфинансиране, защото ако намалим а, това съфинансиране, финансиране, тогава не толкова мощните политически партии ще могат да работят по-гъвкаво и по-автономно. И така, накрая, идеята за по-тежки санкции и за система за контрол, която да се прилага от ОЛАФ и от Сметната палата е положително явление, но ние смятаме, че Европейския парламент също така трябва да има роля в, своя роля в контрола на политическите партии, за да може да сме сигурни, че те изпълняват основните принципи на Европейския съюз. Няма значение какво мнение имате за Европейския съюз, могат да имат своето становище, но тогава, когато са европейска политическа партия, дори те да искат да се откажем от европейския проект. Това, което ние не искаме обаче, да има политическа партия, която да отстъпва от основните принципи на демокрация. Се присъединявам към казват от госпожа Джернако, например, да не се да не се нарушава принципа на равенството и равнопоставеността между половете. И в заключение, необходимо е пояснение, коя ще бъде водещата комисия, коя ще ам, излезе със становище само. Това ще стане ясно през декември и тогава вече ще се опитаме да обединим измененията до януари и в, през февруари вече ще може двата глагода да се гласуват за статута и за финансовия регламент. Благодаря. Allora, ci sono interventi su queste due preliminari. Има ли желащи да се изкажат? По тези два доклада. Видях вече няколко желащи. Имам списък. Ho già dato la parola al collega Egnu. Благодаря, господин председател. Обикновено не съм първия в тази комисия, но сега ще се възползвам. Познавам този парламент от три години. И няма съмнение, че ако се разходите из Брюксел, ще се убедите, че това място е изключително важно. Нови сгради се появяват непрекъснато. И човек си мисли, че този проект няма как да се провали. Но какво мислят избирателите в страните членки? Те не са кой знае колко впечатлени. Избирателната активност е все по-малка на изборите за Европейски парламент и това те го правят инстинктивно. У нас в Обединеното кралство участието е не само все по-малко, но нези, които отиват да гласуват, Някак си не искат да имат нищо общо с това място, не искат да го подкрепят. Знам, господин председател, че не искате да чуете това от мен, но на мене ми се струва, с оглед на тези факти, че няма място, не може да се даде мандат на паневропейски политически партии. Това са някакви партии, които трябва да покрият всички 27 страни членки, някои от които са много далече от тях. И Както казах, това ще доведе до все по-малка избирателна активност. Обезпокоен съм най-вече заради две неща. Заради парите и заради референдумите. Обединеното кралство е нетен платец в Европейския съюз. И ние не сме много доволни от факта, че тези пари ще се изразходват за финансиране на някакви партии, които дори няма да бъдат добре прияти в е, Обединеното кралство. Не ни харесва това, че трябва да финансираме такива организации. Другото, което не ми харесва е, е идеята, че денокопаците ще финансират политически партии. Нашите денокопаци не желаят да финансират никакви политически партии. Тази идея ни е изключително чужда и не искаме да осъществяваме на европейско равнище. всеки трябва да има възможност да вземе свое решение без е, участие на някакви паневропейски политически партии. Те не бива да се намесят в националните е, референдуми. Аз смятам това предложение за обида към е, избирателите. Ако жените, примерно, наистина бяха загрижени за всичко това, те щяха да, да ходят да гласуват. Жените гласуват за мъже, в крайна сметка. Просто подхода е погрешен, трябва да чуем гласа на избирателите. Дори можем да наречем този подход дискриминационен. И колко по-нататък искате да отиде, изражайки подобни а, е, а, е, аргументи, да, да, да бъдат представени, например, хомосексуалистите, левичарите, десничарите? Колко далеч искате да отиде? Не започвайте изобщо да се движите по тази наклонена плоскост. И в заключение за бъдещето, на къде сме тръгнали, какво ще стане на следващите избори. Виждаме в Гърция и на други места, че се надигат екстремистски партии. Искаме ли да видим други, още повече такива партии да се явяват на изборите? Това е една много нездравословна тенденция. Моля, помислете за това. Благодаря. Grazie, onorevole Regno. Onorevole Daff. Господин Дав. Добър ден. всички, освен тези, които не искат да признаят политическите реалности, трябва да разберат, че европейските политически партии са все повече от важност. Те са изключително важни фактори в защита на транснационалната политическа демокрация. В сряда беше прията резолюция в Страсбург и искам да благодаря на всички, които подкрепиха процеса. Резолюцията призовава политическите партии да номинират кандидати, да публикуват своите програми и да проведат предизборни кампании за избори на Европейски парламент. Това ще бъде огромна качествена стъпка напред в вярната посока. Бих искал да благодаря на госпожа Гианако, на господин Гереро. за начина по който представяха проекта на Европейската комисия. комисия. Когато човек чете документа на комисията, може да се види, че той е твърде технократски текст – отколкото би трябвало. Ако състава на комисията действително цени това, което представляват политическите партии, това означава, че трябва да се преодолеят някои от чувствителните въпроси, които ще стигнат до тристранни а, срещи. Надявам се да се постигне бързо съгласие по проекта, който разглеждаме. Особено обезпокоително за мен е, че европейските политически партии трябва да се регистрират в националната юрисдикция на държава членка. Това ще създаде огромни аномалии между политическите партии в зависимост от държавата, която изберат и със сигурност ще доведе до дискриминиране на, изцяло финансираните предизборни кампании от федералните партии. Считам, че комисията трябва да бъде помолена да създаде една група организации с нестопанска цел в рамките на статута за европейските дружества, предназначен изключително за федералните политически партии. Това ще създаде яснота, ще създаде равнопоставеност и това ще бъде трамплин за тези политически партии, за да могат те да водят ефективни политически кампании. Освен това, считам, че трябва да се предвидим много повече в статута за вътрешно партийната демокрация. не трябва да се субсидират политически партии, в които решенията се налагат от председателя на съответната партия. Ние трябва да настояваме да има пълна прозрачност. решенията да се вземат демократично при приемането на, статут, на уставите на политическите партии, при одобрението на техните програми, при избора на ръководствата им и евентуално при номинирането на кандидати за участие в транснационалните листи. които се надявам да съществуват, е, може би не през 2014, но в последствие може би ще се появят. И аз освен това бих е, настоял категорично европейските политически партии да имат е, възможност да участват в национални кампании, за провеждането на референдуми по европейските въпроси. Би било абсурдно да се забрани активното участие на онези, които са най-добре информирани за въпросите, които се обсъждат и които са заинтересовани от крайния резултат. Това са три важни резерви, които имам към момента по проекта и очаквам, че ще мога да работя в тясно сътрудничество с двамата ни докладчици – за да се постигне консенсус в парламента преди да определим какъв да бъде мандата за воденето на преговори. Председателят, благодаря ви, господин Дав. Господин Фокс. Uh, благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика за работата свършена от нея по този доклад. Нямам нищо против европейските политически партии в които ще бъдат представени нашите граждани. Ако те се присъединят към тези партии, това ще бъде доказателство за това, че те трябва да съществуват. Но мисля, че тези партии по-скоро са създание на Европейския съюз, а ще бъдат финансирани с пари на данакоплаците. Съжалявам, че толкова пари ще бъдат похарчени за цялата тази работа, от която очевидно няма обществено особена нужда. Моята политическа група би използвала тези пари, за да насърчи реформите в Европейския е, съюз. Европейските политически партии, такива каквито съществуват в момента, представляват алианси между националните политически е, партии гражданите се присъединяват към политическите партии по национални съображения и мисля, че това трябва да бъде взето предвид и обмислено. Господин Гареро каза, че тази реформа няма да е свързана с допълнителни разходи, но според мен тя ще доведе до преразпределение на средствата. Повечето пари ще отидат в големите партии, по-малките ще по получат по-малко. Мисля, че е ако тези е, партии е, бъдат създадени и те започнат е, да получават средства. Мисля, че е погрешно да се изисква партиите да бъдат представени в парламента, защото това няма да е справедливо спрямо новите движения, които се радват на широка подкрепа в техните страни. И накрая не съм съгласен с че сметка за това, че тези партии трябва да участват в националните референдуми. Причината за моето несъгласие е, че 27-те страни членки имат различно а, а, законодателство. Това законодателство предвижда ограничения и за средствата, които могат да бъдат изразходени. А ние налагаме някакви е, разпоредби, които ще засегнат и националното равнище, ще позволят на европейските партии да изразходват средства за предизборни кампании. И това ще наруши пропорционността, ще наруши съотношението. Ако националните разпоредби позволяват да бъдат изразходени такива средства, нека политическите партии да ги изразходят както сметнат за е, добре. Но но аз смятам, че ще се наруши баланса най-вече в малките е, е, държави, ако дойдат европейските партии с огромната си финансова мощ и променят изборни резултати. Смятам, че трябва да бъдем предпазливи, тръгвайки по този път. Благодаря. Грация, онореволе Бронс. Господин Бронс. Uh, да, аз не съм за държавно финансиране или европейско финансиране на европейските партии. Партиите, които имат членска маса, не би трябвало да имат такава нужност. Това е злоупотреба с публични финанси е, може да бъде и по-лошо. Е, правата на тези партии е, да залагат правила и критерии, по които други партии биват признати или не признати, или финансирани, или не финансирани, та това мнозинство да решава дали конкретни партии е, изпълняват критерии, това е потенциално корумпирано злоупотребяване с публичните финанси. Това, което е важно е програмите на партиите и кои са нейните кандидати, а не критериите по които се избират. И това е удар в сърцето на демокрацията. Чудесно е да се използва редовно думата е, демокрация и просто да се използва като меродия за всяка манджа но все пак е, дали ще е, стигнем до това, че само европейските партии ще могат да се състезават по време на европейските избори. Е, никой сега не го твърди, но знаем, че тогава, че понякога възможното става вероятно. Благодаря. Ще спра до тук. Председателя, благодаря на господин Бронс. Господин Хефнер има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Джианако е, и господин Гера Русалом за подготовката, за подготовителната работа, свършена по доклада. Ще се огранича само върху онези моменти, които според мен още трябва да бъдат обсъждани. Няма да говоря за нещата, които намирам за особено спочливи, и така нататък. Ще се спра само на дискусионните а, въпроси. Всеки път а, а, говорим за едно и също нещо за една и съща тема и смятам, че тенденцията винаги е била една и съща. Например, през, е, по време на изслушването миналата е, година всички експерти казаха, че в тази тема е най-голямата е, слабост аз обаче все още нямам отговор по същество, който да намеря в доклада. Става дума за въпроса от необходимост необходимостта от регистрацията на политическите партии и това тази регистрация да се разглежда отделно от финансирането. Защото в двата случая се е, избират различни е, критерии по отношение на финансирането е правилно, според мен, по-успешните партии да получат повече средства, защото колкото повече избиратели стоят зад партиите, толкова повече средства трябва да получат те. И обратното, тези, които имат по-малко избиратели, да получават и по-малко средства. Това обаче, според мен, стои по различен начин, когато се говори за регистрирането на партията. При регистрацията критериите трябва да са формални. Например, достатъчно организационен капацитет, съответния устав, достатъчен брой членове, е, изпълнение на формалните критерии, критериите по същество за съществуването на една партия спазването на а, хартата на основните права и така нататък. Когато са изпълнени всички тези критерии, а, според мен, а, всяка една партия може да бъде допусната като европейска политическа партия, т.е. когато тя изпълнява формалните предпоставки дори и тя да не получи достатъчно подкрепа сред избирателите. В интерес на европейската демокрация и в наш собствен интерес е да не се създават монополи, да не се създават олигополи, а, кол... а да се създава колкото може по-голяма конкуренция, за да може да има състезание между различните политически концепции в Европейския съюз. Не бива да оставаме впечатлението, че искаме да създадем някаква защита от конкуренцията или да създаваме някакво затворено пространство. Имам един въпрос към докладчиците. Все още не ми е, е ясно а, как тези различни принципи, които се а, е, прилагат към регистрацията и към финансирането, е, ще се приложат на практика и дали ще се прави това разграничение. По въпросите за финансирането, по въпроса за финансирането, още един допълнителен въпрос. Има ли смисъл при финансирането да се предвиди едно базисно финансиране, т.е. да се финансира а, а, екзистенциалния минимум, така да се каже, за покриване на разходите за апарата на партията и така нататък? В предложението на комисията се предлага 15% да бъде това основно а, финансиране 85% да зависи от успеха на партията. Вие искате да промените това процентно съотношение. Не знам защо, защото обосновката на комисията за разпределението 15 на 85 е добро и пледирам за това това съотношение и тези проценти да бъдат запазени, да не се променят. Имам а, един въпрос във връзка с изменение 3, във връзка с изменение 13 до 17, ако правилно виждам. Това, тези изменения засягат въпроса доколко политическите партии спазват ценностите на Европейския съюз. Е, докладчика е, желая е, това да бъде преценено от нашата комисия. Питам се дали това предложение е добро, защото ние самите членуваме в политически партии. Може би нямаше да бъдем избрани, ако не членувахме в политическите партии. И за мен това е свързано с проблем. Проблем се появява тогава, когато става за оценка по същество дали трябва на нас да бъде поверено решението относно други партии или нашите собствени подобни взети от нас решения винаги ще бъдат поставени под съмнение в обществеността, особено от онези, за които нашето решение не е, е изгодно. Винаги ще ни опрекват в това, че ние желаем да е, изключим е, конкуренцията. Смятам, че с това трябва да се заеме някой независим източник, независима инстанция, така както предлага комисията и трябва да поговорим малко за това, коя да бъде тази независима инстанция. И накрая о, имам още един въпрос във връзка с вътрешната демократична структура. На подобно мнение съм като на Ендрю Дъв все още е, не сме изчистили до край формулировката и уредбата на тези вътрешни демократични правила, правилата относно е, устава на партията, избора на ръководство и е, най-вече при взимането на решения за съставане на а, кандидатските списъци. Смятам, че особено за това а, е важна вътрешната демократична структура в една а, партия. Мисля, че не бива да даваме пространство за изява на партии с недемократичен вътрешно партиен ред. Искам само да ви дам един пример. В Германия трябваше да бъде повторен е, един избирателен процес, само защото при създаването, съставането на кандидатската листа на Конгреса, на партията, решението за всяко от местата в листата не е било взето демократично решение, а е било гласувано за цялата листа, съставена от ръководството на партията. Съгласно германското законодателство, такова нещо е недопустимо и тъй като листата не, бе, не е била изготвена по демократичен начин, целият изборен процес трябваше да бъде повторен. Не искам да препоръчвам германски избирателен закон на цяла Европа, но искам да кажа, че демократичните решения в една партия, особено демократичните решения за съставането на листите с кандидати са особено важни. Така че мисля, че това трябва да бъде един от критериите. Решенията, които се взимат за листите, да се взимат по демократичния а, начин. Ще кажа, за да не говоря твърде дълго, а, само още нещо преходното решение, междинното е, решение, което се предлага партиите, европейските партии да не участват в референдуми, освен ако не става дума за е, европейски въпроси, това според мен е, не е правилно, което предлагаме, тъй като непрекъснато от тук нататък ще спорим за това кога има референдум с европейско значение и кога не трябва да решим това. Благодаря. Благодаря, господин Хефнер. Сега ще трябва да изляза за малко и ще предоставя на госпожа Крип председателството. Oui, mes chers collègues. Уважаеми колеги, нашия дебат ще продължи. Докладчикът иска на този етап да каже нещо. Благодаря, госпожа председател. Аз съм докладчик и в Комисията по външните работи. В 4.30 трябва да съм там, за да представя доклада. Благодаря. Има четирима пожелали да се изкажат. Искам да помоля колегите да бъдат максимално кратки. Манфред Вебер е първият оратор. Госпожо председател, скъпи колеги, ще се опитам да бъда кратък. Първо, мисля, че създаването на такова законодателство на европейско равнище и правосубектност на европейско равнище ще бъде голяма стъпка напред според мен партиите трябва да бъдат регистрирани не само според националното законодателство на държавите, където са регистрирани, и за това се налага създаването, според мен, на европейско такова. намирам за добре партиите да а, имат носители на мандата по а, места, но смятам, че е добре гражданите по своя инициатива да могат да създават такива структури на европейско равнище. Например, ако има гражданско движение срещу глобализация, примерно. За момента не е възможно а, те да създадат Европейска политическа партия. А, не, не искам за в бъдеще да изключваме възможността гражданските движения да създават европейски политически а, партии. И още нещо, което ме вълнува, колегата Хефнер е прав, въпросът с регистрацията. За момента е записано в предложението, че регистрацията става по решение на Европейския а, парламент. Тогава става регистрация като Европейска политическа партия. Аз разбирам, като се казва Европейския парламент, парламент разбирам пленума на Европейския парламент. С други думи, на пленарно заседание Европейския парламент ще реши дали една дясно екстремистка или ляво екстремистка партия да бъде регистрирана или не. Някак си трудно си представям това. На мисии за наблюдение на изборите в Африка, примерно е, един от първите въпроси, които задаваме партиите, свободно ли са основани или е трябвало да бъдат някъде регистрирани. И успоредно с това на европейско равнище предлагаме регистрацията да бъде одобрена на пленарно заседание. Смятам, че за проверка на критериите не е необходим външен независим орган. Смятам, че Европейския парламент не е мястото, където трябва да става това, тъй като в Европейския парламент партиите дебатират, според помежду си. И още един въпрос за равнопоставеността между мъжете и е, жените. Мисля, че трябва да оставим колкото може по-широко пространство а, при основаването на партията. Какво бихме казали, ако се основе женска партия за защита на правата на а, жените? Ако въведем критерия за равнопоставеност между половете, създаването на подобна женска партия няма да бъде възможно, тъй като тя няма да бъде балансирана по отношение на половете. Аз предлагам да не отиваме твърде далеч, фиксирайки критериите. Благодаря. Merci. La parole est à notre collègue. Благодаря. Госпожа Тайн има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също а, искам да се изкажа в полза на европейските партии със собствен статут. А, аз не, не одобрявам това, че нашата либерална партия, примерно да е регистрирана по белгийско законодателство, не ми, не ми се иска, пък и не желая да се занимавам с 27 различни партийни закон. И бих предпочела да има един европейски такъв. За мен това е много важно, най-вече от немска гледна точка, защото нашия конституционен съд не разглежда този парламент като истински парламент, тъй като аз съм избран от германски и решение, с сягащи и британските избиратели. Най-големия проблем е за мен е свързан с финансирането. Колегата Хефнер каза много от нещата, които и аз исках да спомена. Искам да обърна внимание върху това, че там, където възникват големи разходи, примерно на партийни конгреси, си на конгресите на моята либерална партия на европейско и международно равнище е, се делегират е, по-малко делегати, отколкото на национално равнище. Т.е. трябва да се направи нещо в това отношение. Що се отнася до фундациите, е, не мога да се съгласа с това, което каза колегата Герингер. Е, в Германия има богата съдебна практика относно разликата между политическата партия и политическата фундация. И двете спомагат за формиране на политическо мнение, но при финансирането трябва да се подхожда много внимателно и трябва да се направи разлика, твърда разлика между двете. Що се отнася до, що се отнася до санкциите, вие възлагате много надежди на тези санкции, а, примерно на Олаф, но решенията на Олаф нямат обвързващ характер, така че аз се питам какво ще правим. Миналата седмица в Старасбург, когато гласувахме бюджета, се занимавахме с пасажа, в който беше записано, че Европейската на палата за 16 ти пореден път не може да одобри бюджета, този абзац беше премахнат от текста, така че аз не очаквам кой знае колко от санкциите и контрола последствие. Според мен този контрол трябва да се сложи на един по-предварителен етап. Що се отнася до контрола по същество, той не може да се осъществява от нашата комисия, нито от пленума, защото това противоречи на принципа на разделение на властите. Според мен това може да се прави единствено от е, съда или от този независим орган. Е, какъвто и да е този орган, той няма да може да бъде съвсем е, независим. Колегата даде преди малко примера с е, женската партия. А, аз също мислих а, над въпроса дали трябва да се регистрират само партии, които не дискриминират жените. И аз се замислих дали моята партия би изпълнила тази предпоставка за регистрация на европейското равнище. Най-вероятно не. И такова нещо не бива да се, се, се допуска. Що, що се. А, до неправителствените организации. Ние финансираме дори такива неправителствени организации, които правят антиевропейска пропаганда, но това е част от демокрацията. Границата трябва да се постави до конститу... там, където започват да се нарушават конституциите. Не можем да спрем да регистрираме да кажем, антиевропейски партии или пък независими. Това няма да мине в никакъв случай на пленарно заседание. Не бива да поставяме такива граници. Иначе е, съм на мнението на моя колега Даф. Е, е, европейските партии трябва да могат да участват в е, е, кампании, защото те имат ресурс, познават материята и трябва да могат да участват. Толкова от мен. Благодаря. Мерси, cher колег. Ла парол est à Шоплин. Благодаря, господин Шоплин. Има думата. Благодаря, госпожа председател. Искам да отговоря на господин Акню и на господин Фокс. След това ще се върна на въпроса, който разискваме. Относно референдумите, считам, че всеки референдум по всеки въпрос на Европейския съюз във всяка държава членка засяга целият Европейския съюз. Така че Европейския съюз е заинтересована страна, що се отнася до изхода на референдума. Относно избирателната активност, има тенденция във всички демокрации към занижено участие и а, отслабване на значимостта на законодателните органи. Това засяга Европейския парламент, тъй като се появяват други органи с политическа власт, съдебната система, гражданското общество и прочее. Европейския съюз не може да се счита за уникален случай. Относно разискваната тема, за санкциите. Читам, че те трябва да се определят е, максимално обективно, както по отношение на същността им, е, така и по отношение на процедурата. Процедурата, по която се вземат решенията, трябва да е цяло прозрачна. За влизане и излизане от системата тук е необходимо да се пояснят нещата. Трябва да има възможности за влизане в системата, но това не трябва да е абсолютно. Ние живеем в е, политически не много стабилни времена. Има опити за навлизане в различни политически системи, от различни политически сили, а някои не има е мястото там. Можем да си припомним какво а, стана в а, комунистическия свят а, в началото на 90-те години. Мога да се сетя за три държави, имаше партии на любителите на бирата, например. Те ни просъществуваха дълго. Те бяха ефимерни. Считам, че Европейския парламент може да отчете това. Благодаря, уважаеми колега. И последният оратор е колегата Илчев. Питам да бъда а, кратък. Тъй като госпожа Гианако ще замине да представя сега доклада си, мисля, че е най-уместно да й пожелаем успех и, и също така и кураж за по-нататъчната работа, тъй като наистина темата предизвиква една по естествен път разгорещена дискусия. Защо това е така? Според мен, защото ние се опитваме не просто да направим някои изменения, а много дълбоко да ремонтираме многопартийната система на, на Европа и на Европейския съюз. Това е болезнен ремонт, амбицията е доста висока и затова има толкова много въпроси, някои от, от които не получават, за съжаление, адекватни отговори. Например, въпроса за участието на големите европейски партии в партийния живот в малките държави. Тук се каза, че когато дойдат в малките държави големите европейски партии с големите пари, те един вид ще унищожат политическия живот в малките страни. Имаше такива очаквания в началото на тези 20 години преходен период за източна Европа, че когато дойдат големите инвеститори, те ще станат новите господари. Когато дойдат големите търговски вериги, те ще унищожат малките търговци. Станаха частично такива събития, но не изцяло. Моята прогноза за това, че европейските партии биха могли да нанесат удар в малките държави членки на Европейския съюз са по-скоро оптимистични. В тези държави има изключително голяма нужда от европейски политически опит, най-малкото за да се спре този безумен процес на политическо инженерство. В малки държави, каквато и е моята, 8 милиона население е населението на България, има официално регистрирани над 200 партии. В Националното събрание участват 10 партии. И освен това, ако ние следваме логиката на този доклад, бихме могли да постигнем още един много сериозен успех да доведем до избистране на политическата картина в някои държави членки и в същото време да пресечем егоцентризма на, на общоевропейските партии. Нека да кажем откровено, че в момента всяко едно от политическите семейства – настанени в сградата на този парламент, се интересува преди всичко от това колко броя мандата ще има. През 2014 година и Народната партия, и Либералната, и Социалистическата очакват по-голям брой депутати и затова постъпват доста компромисно. Този доклад би могъл да доведе до намаляване на степента на компромисност – и тук това беше наречено една вътрешно партийна прозрачност. Не е възможно от малки държави в ЕНП, например, в момента да са представени пет е, сестрински партии, защото това не е естествено. Ако се прилагат критериите на истинското партийно строителство, а не на имитацията, не на симулацията, резултатите биха били е, по-добри. Освен това, участието в национални референдуми – в някои от новите държави членки да има европейско присъствие в националните референдуми е жизнено важно. В моята страна 27 януари ще има референдум за бъдещето на ядрената енергетика. И знаете ли от какво се ръководят основните играчи в политическия живот? Или се ръководят от свои корпоративни интереси, или от своя стар проруски сантимент европейския опит и европейската визия за този референдум липсва. И накрая за парите, за финансите. Ако е толкова критичен този въпрос, да приемем дори не 15, а 14 и дори 10% базисно финансиране, за да се разбере, че тук не се води пазарлък, сделка за открадване на общи европейски пари, а се прави усилие да се реформира многопартийната система на Европейския съюз. Аз не мисля, че ако някой казва европейския избирател мисли така, европейския избирател мисли иначе, това е много вярно. Европейският избирател е разочарован, но той е разочарован може би от сегашното състояние на партийния живот и може би ще бъде окоръжен, ако този доклад, обогатен от нашите идеи, стане колкото се може по-скоро факт. Благодаря ви. Merci, chers collègues, de vos... Благодаря за вашето изказване. Дали докладчика госпожа Янако би искала да направи кратък коментар? Ще бъда кратка и бърза, госпожа председател. Съвсем набързо от самото начало аз ясно подчертах, че тук не става дума за увеличаване на разходите и за финансирането на политическите партии. Партиите вече са на лице, те съществуват. И не говорим за нещо ново, те съществуват от а, е, известно време, а, е, те получават финансиране. Въпроса за регистрацията и въпроса за финансирането бяха обвързани с това да има поне един избран депутат партията, която получава финансиране. Парламентът ще решава дали са изпълнени демократичните критерии. Може да се каже, че Европейският парламент е политически орган и дали е подходящ за да взема определени решения. Наистина политическите партии вече са факт, но те не са юридически а, личности. Европейските политически партии ще получат а, такъв правен статут и той ще бъде а, признат от а, всички държави членки. Те ще се ръководят от регламента, не могат да действат по собствено осмотрение. Подчертавам отново, че тези партии съществуват. Факта, че те са в Брюксел, не означава, че не могат да бъдат в Мадрид или някъде другаде. Така че не става дума за нещо изцяло ново. Тези партии не се появяват сега, те съществуват и през това време са получавали финансиране. И не става дума за това някой да получат всичките пари, останалите нищо. Има регламента или директива. Това са европейски разпоредби, които трябва да се спазват от държавите членки стига да бъдат изпълнени демократичните принципи. Не можем да твърдим, че в която и да е държава членка има антидемократични разпоредби, отнасящи се до техните партии. Аз очаквам от колегите да се внесе повече яснота, очаквам техния принос – за да можем да продължим преговорите и да постигнем консенсус. Това се отнася за всички ни. Не става дума за устояване на малцинствени интереси. Трябва да се спазва и принципа да а, има една фундация на политическа партия. Тук трябва да сме много предпазливи, що се отнася до обвързването на фундациите, партиите. Ако партиите искат да бъдат признати като европейски партии, това е статут, към който те могат да се стремят, защото те няма да са просто едно обикновено НПО, но за да постигнат този по-престижен статут, те трябва да изпълнят изискванията. Парламентът, съветът и комисията могат да разгледат дали партиите продължават да отговарят на изискванията. Разбира се, комисията АВКО има да играе особено важна роля. И аз не виждам особени проблеми. Бяха поставени някои въпроси от депутатите по време на това разискване. Но а, ние не споменаваме партиите за пръв път. Те съществуват от известно време, получават финансиране от Европейския парламент. Сега критериите, които се налагат, ще поставят нещата на по-формална основа. Но не може да се гледа на това предложение като нещо паднало от небето. Има приемственост с предходните разпоредби. И това не е нещо, което сега се налага на всички. Благодаря, госпожо докладчик. Мисля, че тези а, уточнения и бележки бяха съвсем на място. Сега давам думата на господин Гереро. Благодаря ви. Това беше много страстен призив на госпожа Джанако. Споделям напълно духа на това, което казва тя. Аз идвам от католическа държава с, с която в миналото се свързваше с манихейство, с редица реф противопоставяния на реформите, но а, ако човек а, се замисли, не бива да се мисли черно-бяло, такива неща като манихейство практически не съществуват. А, всъщност идеята е, е, че партиите избират лидерите си и винаги казват, че тези избори трябва да се провеждат демократично. Ние не казваме, че трябва да се водят консултации и да се а, водят на принципа на манифест на изборите. Има тук няколко основни неща. Господин Хефнер спомена нещо, което често обсъждаме в нашата комисия. Създава се ясно разграничение между критериите за регистриране като Европейска политическа партия и изискванията и критериите за получаване на финансиране е, за политически партии. Това са обективни изисквания и те не са свързани с определена политическа програма. Изобщо не. Ако дадена политическа група иска да се създаде, да се установи, ако иска да работи против, против европейския проект, това е напълно съвместимо с съществуващите правила в момента. Но ако има политическа партия, която пред предлага а, дискриминация по политически полов и други признаци, те не изпълняват основните принципи, на които се основава Европейския съюз. Така че, когато говорим за регистрирането на европейските политически партии, трябва да сме сигурни, че тези основни правни принципи не се нарушават. Тогава, когато говорим за финансиране, партията трябва да получи определена подкрепа от е, гласоподавателите. Иначе няма да има разлика за финансирането на партии, които представляват, например, 30% от европейските избиратели, а други само 2000 значи може да обсъдим какви да бъдат разделителните линии, но все пак голяма част от финансирането трябва да бъде свързано с подкрепата, която получават тези политически партии от а, европейските избиратели. Дали става дума за съотношение 10-90 или 15-85, това подлежи на определене. Малките партии ще имат по-голяма полза от това, разбира се. Господин Дав, господин Хефнер говориха за това да се осигури правна яснота за този статут и да ни бъде ясно че не а, дебатираме дали да преобладава бългийското право, европейското право или правото на друга държава членка. Трябва да измерим, да, да намерим европейско решение. Трето нещо, което беше споменато от изказалите се, кой орган ще отхвърли молба от дадена политическа партия поради неспазване на основни политически права или поради това, че тяхното поведение не е съвместимо с принципите и ценностите. Има различни възможности различни опции се предлагат. Аз мисля, че трябва да има някаква процедура за обжалване и това не би трябвало да бъде само в компетенциите на Европейския парламент. Това е нещо, по което трябва да продължим да работим. И това е противоречива тема, но аз ще бъда, ще го кажа така съвсем приятелски. Има свръх представителство на Обединеното кралство в нашата комисия. Понякога това е валидно и за Германия. Понякога имам чувството, че тук е, се противопоставя Обединеното кралство на Европейския съюз. Той, това е една много важна държава, но е само една от 27-те в Европейския съюз. И всички въпроси, свързани с Обединеното кралство, следва да се, следва да се разглеждат в Обединеното кралство. И не би трябвало да се а, намесват във всичко, което се прави в Европейския съюз. Ако в Великобритания искат да проведат референдум за или против членство в Европейския съюз, никой не би трябвало да им пречи да го направят. Но а, правото да се направи това не би трябвало да а, влияе на онова, което се прави в Европейския съюз. Германски въпрос е малко по-различен. Тогава, когато говорим за решенията на Германския конституционен съд. Аз чувал подобни доводи и преди. Аз съм член, аз съм евродепутат от Германия, а пък в Великобритания е нещо различно. Аз съм евродепутат от Испания и се вземат решения, които, които влияят и на други държави членки, но и на Барселона. Така че не Може да се казва, че германците имат някаква специфична идентичност и че тази идентичност следва да бъде а, зачитана. В 2014 година стотици милиони хора ще гласуват на европейските избори и ще избират евродепутати. Обединеното кралство и Германия ще трябва да решат вътрешните си проблеми. Може би говорих твърде дълго, ако е така, моля да ме извините, но това бяха неща, които наистина исках да изкажа кажа. Председателката, благодаря е, господин, е, благодаря колега. Всичките тези идеи наистина са близко до сърцето ни. Те ни засягат. Е, Пол Хъгъл има думата. Ще кажа нещо почти на испански защото става дума за процедурен въпрос. Искам да кажа нещо, което е много важно. То няма нищо общо с, с борбата срещу реформаторите или е, прореформаторите. Това е философски въпрос, който е свързан с, с трети век преди Христа. И е, това е нещо, което беше. Е, беше казано от Тома от свети Тома Аквински от е, свети Августин. Благодаря, уважаеми колега, за а, това висок, тази висока размяна на мнения. Сега, за календара. Всичките документи ще бъдат преведени за следващото заседание за 17-18 декември. Е, измененията трябва да бъдат е, готови до 19 януари. Ще се гласува на 19 февруари. Сега, следващата точка в дневния ни ред е за общо изискване по два доклада. Първия е изменение на регламент на Европейския съвет за създаване на Европейски надзорен орган, съвет за възлагане на ЕЦБ, на конкретни задачи относно политиките свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции. Втория доклад, за който сме сезирани за становище, се отнася за Европейската централна банка и нейната роля за конкретни мисии във връзка с, отново с пруденциалния подход над кредитните институции. Андрю Дав ще бъде докладчик по становището. То беше предложено миналата седмица в Страсбург. Нашите докладчици искам да попитам имат ли бележки, коментари по различните изменения, които са внесени от е, евродепутатите. Господин Рангел иска ли да вземе думата? да говори по внесените изменения по проекто доклада. Uh, Считам, че не е необходимо да навлизаме в подробни пояснения, защото разисквахме този въпрос миналата седмица в Страсбург. Затова предпочитам да чуя какви са коментарите на останалите колеги, ако имат такива. А след това, разбира се, съм на разположение да отговоря или да коментирам а, казаното и изразените различни позиции. Господин Дав? Вие също разполагате с текста на измененията. Виждате, че аз съм обединил няколко изменения в компромисни изменения. Те са опит да отчете приносът на няколко депутати, на няколко представители на различни политически групи в комисията. Не е много от ГУЕ господин Шолц. Възприема альтернативна позиция. Аз уважавам неговото мнение, но считам, че не е реалистично сега да се правят опити да се създава един надзорен орган съчетавайки регулаторните органи, които бяха създадени през 2010 година. Трябва да имаме предвид, че Централната банка ще бъде в центъра на единият надзорен механизъм Разбира се, ще се предвиди опция за евентуално бъдещо сливане на останалите регулаторни органи. в края на периода за преразглеждане. Освен това, считам за важно Европейският парламент е, да приключи работа по преговорната се позиция своевременно, тъй като има някои сигнали, че някои държави членки правят отстъпление от е, позициите, които застъпваха на срещата на Европейския съвет. Читам, че би било катастрофално, ако се провалим в приключването на създаването на банковия съюз максимално бързо, защото това ще отправи множество погрешни сигнали към пазарите и към избирателите. Както знаете, аз се опитвах да наблегна на това, че бъдещите членове на еврозоната трябва и цяло да очакват е, в единия надзорен механизъм и трябва да се ползват от равни права с е, държавите, които сега членуват в еврозоната. Договорните споразумения между бъдещите членове на еврозоната и Централната банка трябва да се изяснат, трябва да има правна а, яснота. Надзорният съвет трябва да подхожда към Централната банка с предложения за вземане на решения. Управителният съвет на ЕЦБ може да ги отхвърля само с а, квалифицирано мнозинство. Освен това, аз съм предвидил процедура за избор на председателя на надзорния съвет. И тук е отчетена важната роля, която трябва да играе Европейският парламент – ще съм признателен за всякакви коментари, които бихте имали по компромисните изменения, които предлагам. Читам, че разискванията, които проведохме в Страсбург, са добра основа за доближаване на позициите с другите политически групи, за да можем да стигнем до окончателен резултат, който ще бъде също много полезен на Комисията по економическите и парични въпроси. Благодаря. Двама колеги поискаха да взема думата. Господин Гереро е първият оратор. Благодаря. Аз ще бъда много кратък. Е, ще кажа няколко думи за доклада на господин Ранжел. Е, шест са внесените изменения, пет от тях са мои. Изпратиха ми предложения за компромиси, за моите изменения, които ще разгледам. Следното искам да кажа за този доклад. За нас са важни най-различни е, въпроси, например е, е, въпросите за директната рекапитализация на банките, за преките контролни механизми и така нататък. Е, знам, че могат да се кажат и по-съществени неща по доклада на господин Дав, затова няма да говоря повече. Господин Гуалтиери има думата. I would like to raise just, uh... Аз бих искал да повдигна един по-специфичен въпрос във връзка с компромиса, предложен от е, Ендрю. Като цяло аз подкрепям доклада, но по този компромис С Е, бяха постигнати добри компромисни предложения между координаторите в е, ЕКОН по отношение на това как да се избира председателя е, на надзорния комитет. Дали с решение на съвета или с решение на парламента Ние в Екон достигнахме до догоре същия извод. Може би процедурата а, за одобрение от страна на парламента е по-реалистична, отколкото а, приемането му от парламента. Може би Андрю може да помисли в тази насок. Е, Благодаря, уважаеми колеги. Иска ли някой друг още да вземе думата? Е, тогава искам да помоля докладчика да отговори. Господин Рангел, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам само да кажа, че в този доклад е, говорим е, и, има е, това, което е предложено от ГУЕ, което не можем да приемем, останалото уредено чрез компромисни изменения. Аз не смятам, че доклада по становището който ще бъде проблематичен а, като докладчик в сянка по това проекто становище. Искам да кажа, че Искам да поздравя Андрю Дав за усилието му да намери компромиси, които ще а, засилят позицията ни а, в НП и на някои депутати от НП, може би трябва някои от тези компромиси да бъдат малко а, Попреработени е у нези, които са по-трудни за приемане от нас, но ние ще се срещнем с колегите а, и ще... И мога да кажа, че в общи линии ние наистина смятаме, че компромисите са достатъчно широки, за да може да се приеме нашата позиция. Има няколко трудности, които ще се опитаме да решим и че да още утре ще имаме окончателен отговор по този въпрос. Благодаря. Господин Дав, имате думата. Благодаря за направените коментари. По конкретния въпрос за избора на председател на надзорния съвет, аз разглеждам предложения за компромисно изменение от Комисията по економическите и парични въпроси, където се посочва, че това лице ще се назначава от съвета на базата на открита процедура за подбор след одобрение от Европейския парламент. Важното от моя гледна точка е да имаме възможност да изслушаме номинираното лице. Това е по-различно от процедурата, която прилагаме при изслушването на специален представител. Например, Кати Аштън. Когато лицето се избира, утвърждава и след това се е, явява пред парламента. Аз считам, че при назначаването на председател на надзорния съвет трябва да имаме процедура, която да е по-близка до процедурата, която използваме при утвърждаването на комисарите. Обеден съм, че ще можем да намерим нужната формулировка, за да се изясни този въпрос одобрение на парламента, така както се предлага от Комисията по економическите и парични въпроси, не е достатъчно ясно и считам, че трябва да се поработи допълнително по формулировката. Но това изисква време. Икон ще отложат гласуването до декември. Поне така ми се струва. Благодаря. Благодаря. Господин Чацковски също искаше да се изкаже по темата. Имате думата. Аз нямам нещо революционно, което искам да кажа. Искам да кажа само, че това, което правим е много добро и понякога си задава въпрос, си задаваме въпроса Имаме добри намерения, понякога обаче отиваме малко далече а, по отношение на това, което може да се направи а, по силата на договорите, но без да се, сменят, да се изменят договорите. Когато говорим и отново мисля, че повечето от нас а, биха искали да включат и държавите извън е, еврозоната да бъдат включени в вземането на решение в този надзорен съвет този надзорен орган. И отново трябва да се прецени кое може да се направи, какво. Аз мисля, че с комисията ЕКОН, с колегата Ранжел и, е, и Андрю Дав ще можем да постигнем компромиси, ще можем да постигнем напредък за да може да постигнем съгласие по правилните предложения и да кажа, че ние в ЕНП сме съгласни по повечето неща, освен по някои подробности, които ще бъдат уредени в скоро време. Ние ще се опитаме да е, вземем решение, при което да се създаде е, такава ситуация, при която надзорният орган да бъде максимално всеобхватен, за да може ние да а, сме на прав път тогава, когато се вземат решение. Председателката, благодаря колега за вашето изказване. Искам да ви напомня, че утре в 10 часа ще гласуваме по този доклад. Комисията ЕКОН ще се произнесе на 29 септември. Не знаем сега. И сега приключваме този дебат. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, която е обсъждане на европейската демографска статистика. Искам да ви напомня, че поради това, че съобщението дойде по-късно от комисията по работната заетост, ние се произнесохме по законодателното предложение по спешната процедура, така както беше уредено в писмен порядък от нашите координатори. На този етап имаме 9 изменения, които са внесени от редица наши колеги. Искам да поканя авторите на тези изменения да ни представят, ако желаят, целта на техните изменения. Иска ли някой на този етап да вземе отношение, да направи уточнение по информацията? от страна на комисията, може би. Господин Дафи, имате думата. Аз видях измененията от НП и аз мисля, че някои от тях показват неразбиране на естеството на този доклад. Комисията се опитва да изясни техническите въпроси, свързани с събирането на демографски статистически данни, а не се стреми да променя сега съществуващата практика. И определено това няма нищо общо с, с дефиницията на понятието квалифицирано мнозинство в съвета. Аз мисля, че това е всъщност една лъжлива писта и докладчика на основната комисия е тръгнал по неправилен път, погрешка. И мисля, че ние трябва да го върнем в правия път. Мерси. Дотре, Oui? Благодаря. Други желаящи? Господин Шоплин. Да, вие казахте, че съм допуснал грешка. Бихте ли пояснили? Господин Шоплин поиска думата. Ако видите формулировката внимателно, ще видите, че сме на прав път защото има сериозна опасност да, с, с непрекъснато движение на населението в Европа. Доста граждани от новите държави членки най- вече са се установили в по-старите държави членки и те могат да бъдат разглеждани като част от гласоподавателите в старите държави членки. Например, има около 2,5 милиона румънци, които живеят извън Румъния. Когато се определя а, правото на гласове на Румъния, техният глас ще бъде ли отчитан? Има също доста поляци, които живеят в Обединеното кралство. Това създава същия проблем. Затова ми се струва да се регулира този процес. А, и да настояваме, че трябва да се отчита гражданството, а не къде се събира демографската статистика. Демографите постигнаха съгласие по въпроса за тяхно удобство, но те ни отчитат политическите въпроси, които вероятно ще проистекат от това. А, именно това бяха основанията на базата на които ние направихме тези предложения за изменение. Мисля, че не сме на грешен път. Господин Голтиери, аз се запознах с коментара на комисията по измененията на комисията по заетостта. Приканвам ви да се запознаете с тях, защото те дават яснота. Поне за мен беше така. Като италианец, страната, която най-добре познавам, за нея би било най-добре да следва предлаганата логика, защото в такъв случай Италия ще бъде една от най-многолюдните държави в Съюза. Но логиката на комисията ми се струва по-силна, защото това е обичайният метод е, на отчитане, като се следват и препоръките на ООН. Срока от 12 месеца вече се прилага. И това не е някаква новост, която се въвежда. Регламентът е за създаването на обща рамка, която на практика вече се прилага при разпределенето на места в Европейският парламент не се очита само броят на населението, Моята страна би се възползвала много от една такава промяна, но аз имам съмнение относно дали трябва да се прави подобна промяна. Струва ми се, че предложението на комисията е по-логично и повече съответства на възприятата практика в Европейския съюз. Господин Черковски, аз се запознах с проблема много внимателно. Това, което казвате и това, което описва комисията в документа, допуска, че съществува статукво, което не се променя и че има идея да се премине към критерии гражданство. Сега обаче има повече гъвкавост държавите членки да а, декларират броя на а, прибиваващите в страната. Съгласно Шенген има различни ситуации в различните държави. Има регистрирани лица, които живеят в страната и прочие. Предложението е да има повече гъвкавост. Държавите членки, които декларират броя на прибиваващите, да се отчита от комисията. Но сега се създава изцяло нова категория. Това е обичайното место прибиваване срок от 12 месеца. В много случаи това трудно може да се установи. И компромиса, до който се стигна е, че когато се говори за целите на комисията Евростав, се позволява отново гъвкавост и постоянното, обичайното пребиваване и останалите критерии могат също да се при прилагат. Така че ще има определена гъвкавост, в зависимост от това дали е за квалифицирано мнозинство в съвета или не. Те искат да се придържат към тази категория обичайно местопребиваване, но е много трудно тя да се а, определи и това ще породи проблеми, които спомена а, Георги. Въпросът е чувствителен за някои от държавите членки, защото не са правени проучвания не са правени симулации. Комисията обеща да се направи такива симулации. Може би тогава ще видим дали обичайното место пребиваване може безпроблемно да се установи за държавите членки или не. И ако стане, какъв ще бъде ефекта върху това, което става в нашите страни. Затова аз силно подкрепям аргумента, че сме на прав път. Това не означава, че трябва да подкрепим най-крайната позиция, именно да се премине към гражданство, но поне да подкрепим това, което имаме до сега, а именно гъвкавост. Без да се въвежда нова категория, която не е изпробвана и която може да има сериоза ипдици за начина на изчисляване. И още нещо. Има също и проблема в доклада на Ван Ромпой, за средносрочния преглед, когато става дума за бюджетните аспекти и как ще се използва статистическата информация там, дали ще бъде категория 1, където има гъвкавост, или категория 2, където няма такава гъвкавост, както е случай с съвета. Ето защо трябва да сме по-внимателни по този въпрос. Благодаря. Благодаря, Давам думата на колегата Хефнер. Аз ще бъда кратък. Аз също не виждам какви са предимствата на една такава промяна. Даже напротив, аз виждам да се появяват нови проблеми, тъй като в самите договори е казано населението. Въвеждането на тези нови категории ще постави нови въпроси от техническо и политическо естество. Ще трябва да си обменим големи количестви данни и ще отворим, така да се каже, котията на Пандора. Не виждам каква е логиката за всичко това и предлагам да продължим да се придържаме към критерия за населението. Колегата Виланд има думата. Да. Аз. А, а, на мен целият този дебат ми се струва малко странен по принцип. А, а, ако ставаше дума за статистики, за пазара на труда, щях да разбера всичко това. А, но тъй като тук става дума за ежедневно събиране на статистика, аз не мога да проследя защо тази комисия се занимава с този въпрос, защото и е най-силната верига е толкова здрава, колкото е най-слабата и брънка. Защото една страна членка може да бъде толкова прецизна, колкото си иска. Но ако останалите не са достатъчно добри, цялата ни система няма да бъде добра. Мисля, че господата създатели на договорите, въвеждайки критерия за населението, малко са избягали от е, същината на проблема. А, мисля, че когато говорим за представителност на данните, трябва да говорим за броя на имащите право на глас и тъй като не всеки гражданин има право на глас, това е ясно. Ясно е също така, че всеки избирател има право само на един глас. Така че трябва да се направи, да се въведе някакъв такъв критерий. В момента някак си не мога да проследя нещата в цялата им дълбочина. Аз разбирам, че ние работим на тази, така да се каже, строителна площадка. Не можем да оставим тази конструкция незавършена. И аз бих казал, че нека да оставим нещата а, такива, каквито са но що се отнася до всички статистики, различни от тези за пазара на труда, трябва бързо да вземем решение. Госпожа, господин Браунс има думата. Yes, I'm, I'm аз не се тревожа толкова от а, статистическия подход и метода, а по-скоро с, естеството на статистиката. В доклада се споменава за а, все по-големи и сложни демократични предизвикателства. Да говори се за плодовитост, относителни популационни числа, въобще не се споменава за промените, които се извършват през последните 60 на години във връзка с происхода на населението на големите градове в Западна Европа. На Източна Европа ще и дойде времето да се зарадва на това явление. Има нови документи за 2020 година, намаляващата ръждаемост и увеличаващата смъртност може да се компенсира с внасяне на млади иммигранти от другаде. Е, населението на Европа реагира тихичко просто се премества от едни райони, които е обитавало в други, и в статистиката това не се говори изобщо, за това не се говори. Тук се говори за голям риск хетерогенност на статистиката, а не за хетерогенност на населението. Председателката, благодаря. Нямам други желаящи за изказване. Тогава може би е, председат, представителя на Европейската комисия. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, комисията би желала да каже, че цени високо подкрепата на всички вас за този регламент. От изказванията ви е ясно, че смятате, че е уместно да има регламент за демографската статистика, защото е важно да има обща рамка, за да се дефинират общите понятия и дефинициите в демографската статистика. Както беше посочено и в дебата, ние преследваме две основни цели. Първата е е да се дефинира и да се заложи основата за редовни статистически демографски данни, при това много подробни. И както беше казано в този дебат, ние даваме възможност за гъвкавост, което означава, че бихме желали да се, да се въведат 12 критерии за обичайно место обитаване, но по тази много важна цел за гласуване с квалифицирано мнозинство, мисля, че тук не можем да позволим гъвкавост. На този етап, когато дадем пълна гъвкавост, ние имаме проблеми с двойното преброяване. И като се върнем отново на повдигнатия въпрос за Румъния, в момента има 2 милиона румънци, които се преброяват не само в Румъния, а и в Испания, и в Италия, и другата. Така че не можем да продължаваме да живеем в сегашната ситуация, при която е, даваме гъвкавост и имаме голям проблем с двойното преброяване за квалифицирано мнозинство. Трябва да имаме една стрикна дефиниция. Коя дефиниция може да се използва и трябва да се използва? За това има международна препоръка, има препоръка от ООН. Не само в Европа, но и международно равнище се води много дебати след много години обсъждане се стигна до дефиниция за а, обичайното местопребиваване на базата на 12 критерии и трябва да разчитаме и да се основаваме на тази дефиниция. По, по въпроса за дефиницията, основаваща се на гражданство, това не е прилагано до сега на международно равнище и технически е много трудно. Това би означавало размяна на данни между всички страни на международно равнище и не знаем дали изобщо това ще бъде възможно. Така че ние се съмняваме дали от техническа гледна точка това ще е възможно. Именно затова ние при, се придържаме на обикновен, към обикновената дефиниция, основаваща се на 12-те критерия, защото това е международна препоръка. И трябва да кажем също така, че тя отговаря и на другите регламенти, които бяха приети за статистиката на миграционните потоци и за преброяването на населението. Благодаря. Monsieur Chaplin, vous avez la parole. Господин Шоплин. Благодаря. Съвсем накратко. Проблемът, който виждам. Разбира се, аз чух и аргументите, но проблемът според мен е, че представителството е политическа категория и според мен не може да проистича от демографски съображения, а трябва да се базира на гражданството. В противен случай ще се стигне до ситуация, където хипотетично казано ще има британски депутати, представляващи а, полците, а, немски представляващи румънците и прочие. Няма нищо лошо от това, но аз имам съмнение дали това ще може да стане. Когато се връщаме към идеята за европейски регистр, спомняте си, че този, тази идея беше обсъждана, когато обсъждахме паноевропейската листа. Зная, че проблемът е сериозен, но ако говорим за европейско граждано, тогава европейският регистр, въпреки всички трудности, трябва да е пътят, който да следваме. Председателят. Съжалявам, че отсъствах и трябваше да отстъпя председателското място. Господин Часковски, след това господин Дафа. Аз а, не си спомням кога съм изразявал несъгласие с Георги, но моят проблем е, е... Всъщност аз имам по-малко проблем с Европейския парламент, когато говорим за договори, за мастерския договор и понятието европейско гражданство и прочие. Мога да си представя една система, при която испански депутат е, представлява депутати, живеещи там. Но когато говорим за съвета, Логиката е съвършенно различна и проблемът идва от там за мен. Всички проблеми, които бяха споменати, там има известна глъвкавост, но когато говорим за представителство в съвета, там логиката е изцяло базирана на гражданството. Така че там липсва гъвкавост в системата. И ако има средносрочен преглед за бюджета, когато ще имаме възможност да разгледаме какви да бъдат средствата за държавите членки, тогава ще възникнат проблеми. Не зная дали са направени симулации, по какъв начин това ще промени гласуването в съвета. Благодаря. Благодаря. Господин Даф има думата. Разбира се, аз работих много по въпроса, когато изготвях доклада ми за транснационалните листи. Ясно е, че има 27 различни, контрастиращи си определения за това какво включва понятието гражданин. При интеграцията бихме могли да обмислим евентуално една обща дефиниция за това какво е включено в понятието европейски граждани. Би било по-практично и разумно да се спазва конвенцията на ООН по демографска статистика и ние винаги следваме тази конвенция. На второ място, договорът описва квалифицираното мнозинство, системата, която се прилага в съвета и там формулата се базира на населението, а не на гражданството. Ето защо считам, че трябва разглеждаме това становище като важно, но от техническо естество. Но аз съм напълно съгласен с господин Виланд, че е абсурдно, че комисията по заетостта е водеща комисия по този въпрос. И не мога да се начудя как се е стигнало до там. Allora si prosegue perché vedo anche la domanda a mano alzata di Gualtieri. Да, Очевидно продължаваме с дебата. Господин Глотяри поиска думата, след което ще дадем думата на комисията. Първо господин Глотяри. Искам да обсъдя с моите колеги няколко неща. Първо, аз подкрепям казаното от е, господин Виланд. Подкрепям е, неговото виждане че е малко странно този доклад да бъде даден на Комисията по заедостта като водеща, защото този доклад и е от значение за политическото измерение на нашия съюз. Мисля, че този доклад е в компетенцията на комисия АВКО или поне неговата член четвърти за квалифицираното мнозинство. Аз оценявам усилията на Рафал, но от логическа гледна точка ми се струва много трудно да разбера факта, че ако гъвкавостта води до двойно пребряване на хората, трябва да изберем по-гъвкав критерий. Е, ако подходим по броя на гражданите, Италия има повече граждани от е, колкото Германия. Но тъй като в договорите е записано населението, аз не мисля, че другите държави ще се съгласят да превърнат Италия в държавата с най-голямо население. Така че, когато говорим за население, трябва да се основем на международните стандарти. Това ще ни позволи да броим всеки един веднъж, а не два пъти. По тази логика аз мога да проследя. Ако гъвкавостта ни отвежда до една такава голяма разлика от 1 милиона, 2 милиона, двойно пребряване и така нататък, това ще подкопае достоверността на, наша, на формулата, която сме избрали. Така че, може би, ще трябва да проведем истински дебат и да назначим докладчик. Аз бих поискал да имаме повече време, за да можем да предоговорим нещата и е, водеща комисия по този доклад да бъде друга комисия, която ще бъде по логично и ще може да направи предложението на комисията по-силно. Добре, благодаря ви. Госпожа Кимасо, за да може да отговори на а, изказванията. Благодаря много, господин председател. Аз всъщност не мисля, че имаше нови елементи. Може би във връзка с симулациите имаше един въпрос. Все още не сме правили точни симулации, защото в някои държави все още трябва да се извърши определена работа, за да се постигнат стрикни дефиниции за жителите на базата на 12-те е, критерии не зна, и 12-те месеца. Не знам каква ще бъдат, е, какви ще бъдат последиците за, за държавите. Аз цитирах Румъния, но в момента не е свършена цялата работа. Благодаря, казва председателя тази тема ще бъде разгледана от координаторите след няколко минути. Аз виждам вече основните позиции на докладчика. Сега чивка за 5 минути. Това е край на заседанието на комисията. След 5 минути започваме заседанието на координаторите.